Започваме с гласуването. Βλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία. Преминаваме към гласуването по упростената процедура. Ще гласуваме докладите на колегата Карим. Първият доклад – означения или маркировки, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт. Преминаваме към поименно гласуване. Моля, гласувайте. Софориас. Край на гласуването. Приема се σχετικά με την προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως με ονομαστική κλίση Приближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на Карим. Допустимо ниво на шума и спускателна уредба на моторни превозни средства. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на Карим. Селскостопански и горски трактори с тясна колея. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на Карим. Проблем ли има? Не работят апаратчетата за гласуване. Доклад на Карим. Управление на сълскостопански или горски колесни трактори. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад относно спирачните устройства на сълскостопанските или горските колесни трактори. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад отново на Карим относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на сълскостопански или горски колесни трактори. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на сълскостопански и горски колесни трактори с тясна колея, също доклад на Карим, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на Карим относно акциза приложим върху тютюневите изделия. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на Карим относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Карим. Έκθεση Μάντερς. Σχετικά доклад на господин Мандерс наименования на текстилните влакна и свързано с тях етикетиране на текстилни продукти. Докладчикът иска да говори, моля. Благодаря. Благодаря, господин председател. Има съвместно изявление с съвета но господин министър Георги, който бе тук с нощи, ме помоли да се изкажа. Тя има проблеми с гласа. Няколко изречения само ще изчета. Четири реда. Европейския парламент и съветът имат предвид колко е важно да се предоставя важ... точна информация на потребителите, особено когато се продават продукти с обозначение за происход, за да се предпази от фалшификация и неточна информация. Използването на нови технологии, включително електронно етикетиране и радиочастота за идентифициране, може да предостави такава информация. Европейския парламент и съвета приканват комисията, когато се изготвя доклада, да, като се отчита член 24а, да огледат възможността за изготвяне на оценка на въздействието на подобни възможности за проследяване на происхода на продуктите. Благодаря. Изменение 35. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Блок 2 отпада. Значи, предложението се приема. Поздравление за господин Мандерс. Сега доклада Морера. Кой е за? Против? Господин Морера. Има устно изменение, както разбирам. Имате думата. Предлагам устно изменение към моите писмени изменения. Изменение 14, което гласи там, където се казва страни, да се замени думата страни с израза страни и територии. Целта на това изменение е съвсем очевидна за да се съгласува формулировката с заглавието на самият регламент. Изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране осъществяван от Европейския съюз. Така че ако няма тази корекция, ще има едно несъответствие между текста и заглавието. За това ви моля да подкрепите тази, това изменение. Има ли против тази, някой против тази, това е устно изменение? Добре, значи гласуваме изменение 14 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Чек, 14. I said εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας.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 Гласувайте електронно за изменение 18. Край на гласуването. Приема се. Доколкото е, виждам, че хората смятат, че имам нужда от помощ, добре, помагайте ми тези, които искат проверка, да станат и да ми дадат знак. Ако има нужда, ще го направим. А резултатите от гласуването ще обявявам на гръцки. гръцки. Изменение 8 до 10. За. Против. отхвърлят се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 201. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. Не, извинете ме, 26 е оттеглено. Кой е за изменение 22? Против. Не мога да се оправя вече. Сега, нека да проверим изменение 22. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. Разделно гласуване за първата част за, против, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за цялото предложение с измененията. За, против, въздържали се, приема се. Господин Морера отново иска думата. Моля. A... Yes, Господин председател, искам отлагане на гласуването за законодателна резолюция. Председателят. Комисията иска ли да коментира? Иска ли комисията да се изкаже? Комисията приветства това предложение. По този начин ще има възможност както за комисията, така и съвета и парламента да разполагат с това време преди постигане на влизане в зала за първо гласуване. Благодаря. Председателя, Съгласни ли сте с това предложение? Епистрефи и протези. За, против, приема се. Предложението се връща обратно в комисията. Сега доклада на господин Хокмар. политика в областта на радиочастотния спектър. Първия блок изменения за, против, въздържали се, приемат. След това изменение 20, разделно гласуване, поименно гласуване. Моля, за първата част гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега втората част. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. Изменение 69, разделно гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте за първата част. Край на гласуването. Сега гласуваме по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 92. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 89. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за цялото предложение с измененията за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията. По именно гласуване, моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κασίνη Преминаваме към доклада Касини. Изменение на правилника след създаването на съвместен регистр за прозрачността между парламента и комисията. Скъпи колеги, ще прочета едно изявление относно доклада Касини за съвместния регистр за прозрачността между парламента и комисията. Този регистър е важна стъпка напред в усилията на двете институции за контрол върху представителите на външни интереси и връзките на парламентаристите с такива представители. няма пречки за сключването на подобни споразумения между органите на Европейския съюз, но за целта трябва да бъде изменен правилника, така че да се вземат предвид и променените изисквания за достъп на лобистите до Европейския парламент. Готови ли сте за гласуване? Изменение 1 до 13. За, против, въздържали се, приемат се. Доклад по целия текст. За, против, въздържали се, приема се. доклад на Казини относно междуинституционалното споразумение между парламента и комисията относно съвместен регистър за прозрачността. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 7.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 Край на гласуването. Uh, that's fine. So that's in green. Добре, приема се. Или не? Параграф 9 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за господин Казини. Доклад на Фокс относно корпоративното управление в финансовите институции. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 1 до 8 за, против, въздържали се, приемат се. Доклад по целия текст, а, извинете, гласуване по целия текст, за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчика. Предстои да гласуваме по 4 проекто резолюции за споразумение за свободна търговия. Първо с Индия. Изменение 7. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 в две части по именно гласуване по първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 в две части по именно гласуване. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 в две части. Поименно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Пересофориес. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Някой се обади. Кой от вас беше? Господин Виланд? Ако някой от вас е, си е променил мнението, моля да каже. Електронно гласуване по изменение 4. Перашо Вориаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване. Не можем всеки път да провеждаме по именно гласуване. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Гласуваме по предложение за резолюция за търговските отношения между ЕС и Япония. Изменение едно в две части. Започваме с устно изменение на господин Валеса по първия параграф. Dziękuję, szanowny panie przewodniczący, czcigodni państwo. W tej poprawce... Благодаря. В това изменение НП иска да, се, да отпадне думата strongly, силно, във втори параграф. Надявам се, нямате възражения. Има ли изменения за това основно изменение? Има ли против, извинете? Не. Значи гласуваме втори параграф с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение в две части. Кой е за първата част? За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме доклада на господин Арсенис, подготвяне на, гори... подготвяне на горите за изменението на климата. Параграф 22. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 25 Разделно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Но, нека да проверим. Втората част гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 36. Разделно гласуване. Гласовете за първата част за, против, въздържали се, приемат се. Втората част за, против. Господин Арсенис, имате думата. Не виждам как трябва да се гласува за забрана за изграждане на сгради върху земя която, върху които е имало гори, където са имали горски пожари. В е, параграф 37 ние се опитваме да дадем законност на горското, на подобни дейности в горското дело. Затова моля да има разделно гласуване по параграф 36 и параграф 37. Οπότε σε ονομαστική κλίση θα βάλουμε το δε... Председателят. Значи по именно гласуване за втора част на параграф 36 и параграф 37. Гласуваме по именно за параграф 36. Моля гласувайте втора част, край на гласуването. Приема се. за параграф 37. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 59. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 70, разделно гласуване, първа част за, против, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 71, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 72, 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по именно гласуване по втора част на параграф 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втора част се отхвърля. Трета част за, Трета част за, против. Нека да проверим. Поименно гласуване по третата част. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Хаш. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. Трета част. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Поздравления за докладчик. Господин Албертини, доклад, годишен доклад от съвета до Европейския парламент, основно главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика за сигурност. За, против, отхвърля се. Първо изменение за, против, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Някой иска думата ли, господин Чичестър, моля? Господин председател, докато се забавлявате с а, вашите шегички, а, когато става въпрос за проверка, много моля да ви помоля малко по-бавно да а, ръководите гласуването, за да може в крайна сметка а, превода да върви успорно с вас. Малко прекалено пребързваме, има много малко отстояние между гласовете, така че да можем да гласуваме както трябва. Благодаря, господин, че сте. Това, което ще излека е, от вашето изказване е одобрение на моите неортодоксални техники на ръководене на вод. Благодаря. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 3. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Албертини предлага едно устно изменение за първата част на параграф 33. Това, което направих е следното. В е, декларацията за гласуването въведах думата Welcomes и Ends. Приветства и край. Можете да видите в самия текст отбелязано точно това, което казвам. Имате ли възражения? Добре, щом няма. Гласуваме изменение, параграф 33 с изменението за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Тук това, което направих, имате всъщност текста в списъка за гласуване. Става дума за протестите и за това предлагам това изменение. Значи устно изменение към изменение 7 след параграф 45. Извинете ме, изчетох грешния текст. Пояснение. Тук поправката става дума за отпадане на думата Македония, не за това, което коментирах преди малко. Бивша Югославска република Македония остава текста, отпада само думата Македония. За, против. Има ли против е, измененията? Не. Сега гласуваме изменение 7 за, против. Извинете ме отново, казва председателя. Кой е за? Yeah, it's 40. Εντάξει, έχουμε 40, άρα απορρίπτεται. Добре, 40 души станаха, значи не може да се предложи устното изменение, не се приема, значи ня... гласуваме изменението без устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Υπέρ. Изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте електронно. Изменение 8. Край на гласуването. Приема се.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 Въздържали се? Приема се. Изменение 18. За, против, въздържали се? Приема се. Двадесет и три, двадесет и четири отпадат. Изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. Да. Както господин Чечестър каза по-рано, ние чуваме от нашите преводачи, че може да гласуваме не, след като вече е преминал на времето, така че ще може ли да ни кажете просто или на един език да говорите на английски, или маско забавете? Отговора. Всъщност се изисква необходимостта да мога да говоря на гръцки. Now listen. Моля да ме изслушате много, много бавно да ръководя вода, но извинете ме, господин Албертини, че прекъснах. Знаете, че преводачите разполагат със списъка за гласуване, би трябвало. Така че независимо колко бавно или бързо председателя оповестява номерата, преводачите разполагат със списъка. Ще се опитам да бъда малко по-бавен, обаче, ако така нещата се подобрят. Добре ли сте? Съгласни ли сте? Кажете, господин Дартман. Господин председател, отличен английски говорите и много нерядко сте го показвали. Защо продължавате с тези нелепици да говорите? Тропология 14. Извинение 14. За. Против. Въздържали се, приема се. Параграф 85. Кой е първата част за? Господин Албертини, моля. Извинете ме. Не искам да се прави грешка, но нямам чувството, че гласувахме устното изменение към параграф 68. А ако не се лъжа, мисля, че пропуснахме това устно изменение. Е, всъщност това, което го цитирах погрешно преди това. Изменение 13 и 18 е, отпаднаха, така че отпадна и съответното устно изменение.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 Приема се. Окончателно гласуване за, против. Кой е за? Моля, господин председател. Искам да подкрепя господин Албертини. Смятам, че можем да гласуваме неговото устно изменение в допълнение на параграфа, защото би било добре нашия парламент да осъди това, което се случва в Бахрейн, особено смъртните присъди. Господин Свобода, да, аз също искам да подкрепя, сигурно има грешка, да подкрепя, има грешка в списъка за гласуване. Много странно ще е да не включиме този параграф, след като има и единодушие от всички групи. Затова, моля, нека да гласуваме за това изменение като отделен параграф. Добре. Правилно, казва председателя. Тогава гласуваме устното изменение на господин Албертини като добавка към параграф 8. Има ли някой против това устно изменение? Не. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към окончателното гласуване. За, против, въздържали се, приема се. Поздравления за господин Албертини. Έκθεση Γκολτιέρη σχετικά με την ανάπτυξη Преминаваме към доклада Гуалтиери. Развитието на обща политика за сигурност и отбрана след влизането в сила на Лисабонския договор. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 13, 20, 27 и 29 за, против, въздържали се, приемат се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Извинете, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 Поименно гласуване. Номер 3. Моля още веднъж дигнете ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 4. По именно гласуване. Моля гласувайте. Говориш. Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване, моля гласувайте. Приес. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 7. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. За. Против въздържали се, приема се. 15, 21, 28 и 30 за, против, въздържали се, приемат се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение ли? Не, няма устно изменение. 17. Кой е за 17? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12. За? Против? Въздържали се? Приема се. Осемнайсет пада, бе оттеглено. Моля ви за един момент търпение. Устно изменение по параграф 87. Устно изменение на господин Гуалтиери. Zgłaszałem się z poprawką ustną. Господин Лизек, Драматичните събития в Либия ни навеждат на мисълта, че трябва да се добавят някои формулировки в третия ред след deployment on the ground, разполагане на място. Искаме да се включи следната формулировка незабавна хуманитарна помощ за Мисрата и други градове, най-вече по море, изразяваме голямото си опасение във връзка с увеличаващия се брой жертви в Либия. Председателят, господин Лисек, устното изменение падна, тъй като приехме измененията по параграф 71. Съжалявам, но не можем да гласуваме по това изменение, тъй като параграфът вече е променен. Господин Гуалтиери изменение по параграф 87. Устното изменение гласи следното. Оригиналната редакция е признава, че НАТО е в основата на колективната отбрана за държавите членки на НАТО. А изменението, което предлагаме е и извън държавите членки. Има ли възражения по това устно изменение? Няма. Гласуваме по 87 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 88. За, против, въздържали се, приема се. Yes. I, didn't, I don't think so. But if you think so, uh, the services think that we skipped Службите ми казаха току-що, че сме пропуснали изменение 12, така че моля да извърш, направим проверка. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст. За, против, въздържали се, Приема се. Поздравления за господин Гуалтиери. Агапити недълфи! Скъпи колеги, господин Бечан, искам да кажа нещо по отношение на следващия доклад от процедурен характер. Искам да се върна 176-то правило по именно гласуване – и когато се върнем към Арсенис, 25-то изменение доклада. Един от колегата поиска по именно гласуване, защото според него това беше важно и вие му разрешихте. А нямаше разпоредба в правилата, не се обърнете към парламента за одобрение. Ние наистина се радваме на вашия неортодоксален начин на ръководство на вода, но сега Молим ви да направим същото, защото с мен лично е много важно и бих желал да ви помоля да можем да гласуваме по именно по всяко изменение в този доклад, по принципа на същото правило, което вие разрешихте същото на господина, както преди малко казах. Благодаря. Uh, uh, Колеги, това разрешение не се прави по правило или практика всеки път председателя може да разреши е, подобно гласуване по именно, ако мисли, че това няма да наруши протичането на сесията или ня, няма конкретно правило, което можем да спазваме в, в, по положителен или отрицателен смисъл. Така че искам да ви го кажа съвсем открито. Не се създаде прецедент, защото няма такъв случай. Е, нямам възражение да, ви, да се съгласа във вашия конкретен иск сега, но се обръщам към всички вас, колеги, да не злоупотребяваме с този, тази потенциална възможност, защото тогава винаги е, ще има е, една такава възможност за създаване на ситуация, която надали винаги ще бъде необходимо. Така че много ви моля това да направим. Изменение 3 по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 4 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Едно. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 26. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 32 в две части. По именно гласуване. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 38, две части. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Гласуваме по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следват обясненията на вода. Yeah.